L'ordre du jour appelle la question orale à la commission intitulée е, Съгласно дневния ред, следва да се занимаем с законодателството в областта на ипотеките, рисковите финансови инструменти в Европейския съюз, случая на Испания. Давам думата на автора на, на въпроса с искане за устен отговор, Сесилия Викстрам. Благодаря. Имаме резолюция, свързана с този дебат и резолюцията е по повод на многобройните петиции, които е получила нашата ресорна комисия през последните години. Аз изцяло искам да посоча, че много на вносители на петиции са изразили свой, своята загриженост по отношение на ем, ипотеките и рискованите инструменти, рисков, рисковите финансови инструменти в Европейския съюз. Има и много граждани, които споделят тяхната загриженост. Европейския съюз трябва да вземе предвид редица разпоредби, както и опита, който е натрупан а, на национално ниво при прилагането на съответните разпоредби. Този опит дава възможност на нас, законодателите, да подобрим бъдещето законодателство. Необходимо е да а, вземем предвид тревогите на нашите граждани и точно и това правим, като провеждаме този дебат. Редица петиции сме получили, свързани с нарушаването на основните права и нарушаване на европейското законодателство, липса на надлежна информация за потребителите, информация свързана с отпускането на ипотечни кредити. Въпросът, който сме формулирани, е, е много важен. Необходимо е да се взимат е, осъзнати економически решения, когато говорим за инвестиции, е, когато инвестициите се правят от един гражданин или от неговото семейство. Има много клаузи в испанското законодателство, свързано с ипотечните кредити, които клаузи са били отнесени към съда. Много хора са станали жертва на измама, тъй като техните спестяване са използвани за а, инвестиране в рискови финансови инструменти. Банките не са информирали гражданите надлежно и също така не са извършили изпитвания за съответствие, за да определят дали клиентите разполагат с подходящите знания, за да разберат поеманите от тях финансови рискове, което е довело до големи економически загуби за много граждани. Някои от тях са изгубили спестяванията си, други са изгубили домовете си. Големите трагедии се разиграха пред очите ни. Искам да подчертая, че целът устен въпрос тази вечер, както и дискусията свързана с него, трябва да се разгледа в един по-широк контекст. Целта е да се привлече вниманието на обществеността, да се ам, повиши осведомеността, защото тук става въпрос, който а, става въпрос за проблем, който е не само в Испания, но засяга и други е, държави членки в Европейския съюз. Необходимо е, е да се премахнат тези подвеждащи клаузи в договорите за ипотечните кредити. Искам да задам някои въпроси към комисията, на комисията, свързани с тези случаи дали е, комисията е провела разследване, за да можем ние да разполагаме с по-подробна информация и да знаем, ако има такива подобни случаи в бъдеще. Искам да попитам и е, кое е, европейско законодателство трябва да се вземе предвид. Искам да ви попитам какъв отговор сте подготвили за нас Относно МИФИТ 1, дали комисията смята, че Испания е изпълнила разпоредбите по този регламент? Освен това, искаме да знаем кои мерки са предприяти от комисията или кои мерки ще предприеме към компании, които продават финансови инструменти, които засягат отделни е, лица, които имат спестявания, защото понякога и техните спестявания е, се използват без това да е съобразено с съответните европейски разпоредби дали са разгледани някои е, клаузи от испанското законодателство и най-вече тези свързани с неправилно поведение и е, корупционни практики. Очаквам вашите отговори, госпожо Юрова, и е, искам да чуя и какво е мнението на колегите ми. Трябва да проявим съчувствие към хората, които са пострадали. Но освен това, трябва да следим и за това бъдещото законодателство да предоставя достатъчна степен на безопасност и сигурност за всички граждани. Благодаря ви, госпожа Йорова има думата от името на комисията. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламента. Позволете ми преди всичко да се спра на първите два въпроса, които поставихте. Да, наистина, испанските потребители е, се оказаха в изключително трудно економическо положение. Проблемите на ипотечния е, пазар предизвикаха огромни трудности и несправедливите, неравнопоставени клаузи в договорите сега са в ръцете на националните съдилища. В редица случаи испанските съдии се произнесоха, че редица договори е, с е, потребители на ипотечни кредити са неравноправни за тях, следователно неправомерни и не са задължителни за тях. Оказа се, че няма необходимите процедурни гаранции за испанските потребители. В резултат на това Двукратно беше изменено испанското законодателство, за да могат да бъдат реализирани равнопоставени договори, а в противен случай, ако те не са такива, да не бъдат изпълнявани. Съдът може да проверява тези договори. Преходните и заключителни разпоредби на закона в момента се успорват в съда. Междувременно комисията извършва една по-обща оценка на действащото испанско законодателство и води структуриран диалог с испанските власти. Започнах този диалог, за да може всички решения на Съда на Европейския съюз да бъдат прилагани в пълния си обем в Испания. Вече е, са извършени промени в Испания, те подобряват защитата на потребителите и същевременно предстои да се оцени дали сексуалните норми в Испания изцяло съответстват на директивата относно договорите за кредити за жилищни имоти. През юни комисията получи информацията, която в момента се анализира, отговорите на испанската страна се проучват и ще се вземе е, позиция дали те са задоволителни или не. Меморандума за разбирателство в е, търговията с е, финансови инструменти беше подписан за да могат да се постигнат минималните изисквания за защита при реализацията на тези инвестиции и да се гарантира закрилата на инвеститорите на дребно. Що се отнася до третия ви въпрос за арбитражния механизъм, по него мога да кажа, че в рамките на програмата за финансово подпомагане и испанското правителство преструктурира банковия сектор и е установило пълен контрол върху прилагането на арбитражния механизъм, особено когато банките продават привилегировани акции на инвеститори на дребно. Тази мярка беше въведена през 2012 година. От тогава до началото на 2015 година около 298 000 решения са прияти по линия на арбитражния механизъм или общо по 71% от жалбите. Тук трябва да отбележим и ролята на Испанския фонд за гарантиране на влоговете привилегировани акции е, беше установено, че са продавани е, на е, потребители, но е променена нормативната уредба, така че повече да не се допуска това. Що се отнася до четвъртия ви въпрос за новото законодателство, искам да посоча едно много важно законодателно решение на съзаконодателите. Това е директивата относно договорите за кредити за жилищни имоти и регламента относно основните информационни документи за пакети инвестиционни продукти на дребно. Тук а, ясно се регламентира задължението да бъдат информирани длъжниците преди да започнат изпълнителни производства. Този въпрос е отразен в директивата относно е, жилищните кредити, която гарантира достъп на потребителите адекватна информация е, преди изпълнителни производства върху непогасени задължения. На 1 юни 2015 година бяха прияти промените, които конкретизират начина по който разпоредбите ще се прилагат на практика. Що се отнася до въпроса какви по-нататъчни мерки трябва да бъдат прияти на европейско равнище, трябва да кажа, че за сега процедурите за уреждане на задълженията се прилагат на национално равнище, но има и мерки, които се гарантират на европейско равнище по отношение на изваждането на неизрядни длъжници от жилищните имоти. Тази процедура на национално равнище не може да противоречи на европейските разпоредби. Що се отнася до невярната информация, тя е забранена, а по-доброто информиране ще ще се прилага директивата относно договорите за кредити за жилищни имоти. Информираността е част от клаузите на договора за жилищните кредити. Тази промяна благоприятства взаимодействието и чрез инвестиционни посредници, от които се изисква да работят професионално, добросъвестно, когато се сключват за кредити. Това са инвестиционни услуги, които разнообразяват финансовите инструменти и чрез тяхното регламентиране се въвеждат ясни правила за действията на инвестиционните фирми. Така се намалява риска от злоупотреби с финансови инструменти. Въвеждат се е, правила за добро финансово е, управление и е, се предпазват особено у нези групи инвеститори, които инвестират в такива инструменти за пръв път. Би било прибързано на този етап да се каже дали и какви по-нататъчни мерки ще са необходими. Благодаря ви. Merci, madame. Nous allons commencer le débat avec... Благодаря. Започваме с коментарите на колегите. Първо от името на политическите групи. Госпожа Страс Ферагът, Ферагът от НП. Благодаря, госпожа председател. Трябва да се има предвид, че испанското правителство е изключително а, загрижено, свързано с, а, за, а, във връзка с спорните е, по естество инвестиционни продукти, които са закупени от множество испански граждани. Като се имат прави тези инвестиции, трябва да разгледаме периода 2005-2011 година, когато е, са направени повечето от тези инвестиции, е, приключили през 2008-2011 по време на правителството на социалистите, т.е. всъщност ситуацията вече съществуваше, когато нашето правителство взе властта. Гражданите вече бяха подведени, бяха насърчени да инвестират средствата си в инвестиционни пакети, без да имат представа какво се съдържа в тях и е, е, трябва, необходимо да се направи всичко възможно подобни инвестиционни продукти да не се продават никога повече на инвеститори, които не знаят е, е, в пълна степен какъв риск е, се поема с тези продукти. Правителството на ЕНП е, предприе мерки за подпомагане на хора, сблъскали се с трудности. И що се отнася до финансовите продукти и ипотеките, а, сключени между 2005 и 2008 година, много от тях са отишли у хора, които не са имали достатъчно добри приходи, за да им се помогне. председател, е прекъсва оратора. Много е важно този тип неща повече да не се случват и трябва да се обърне много специално внимание на тези неща. Благодаря. Госпожа Гонзалес Пеняс вдигна знак за синя карта, дори преди госпожа Естерас да започне. Приемате ли за е, въпроса? Да, заповядайте. Госпожа Естерас, изглежда, че ви представяте действителността в Испания а, с а, известни а, е, неточности. А, е, става ясно в такъв случай защо се сблъскваме и с проблеми при изборите в Испания. Европейския съд е се произнесъл, че испанското право е, нарушава правилата, свързани с ипотеките. Голяма част от е, испанските депутати, ораторката е прекъсната. е, заповядайте за отговор. Имате 30 секунди. Имате въпроси. Сега имате 30 секунди за отговор. Да. Ами, независимо от това, на вас това дали ви се харесва или не, Испанското правителство предприе структурни мерки, за да се сложи край на срамните сделки, които течаха. Благодаря, госпожа Кабесон Руис. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Кризата Да, да е ясно да се разберат много неща. В Испания проблемът с дребните инвеститори се превърна в истинска драма. Все още ем, цари несправедливост и неравнопоставеност в испанското общество Милиони а, са използвани за спасяването на банките. Хиляди семейства си бе прогонени от жилищата си. А, хиляди ам, спес, а, хиляди спестявания са били изгубени. Легислатива, Todas ellas parciales y con una clara voluntad. 12 изменения са внесени в законодателството, но това са само частични промени. Нищо не се променя. Подготвя се ем, кодекс за поведение за банките, т.е. с доброволен характер, обаче нищо не се променя. Социалните жилища представляват само малък дял. Милиони и милиарди евро ем, са свързани с тези ипотечни кредити, които включват противозаконни клаузи. Има член 3 и 7 в законодателен акт и се посочва в доклад, свързан с този акт, че мерките предприяти от испанско законодателство са недостатъчни. Трябва да има ясен отговор на всички поставени въпроси. Европейската комисия трябва да предприеме нещо на европейско ниво, така че тези порочни ипотечни кредити да бъдат ам, отстранени. Виждам, че има много коментари по тази тема, така че имайте предвид, че трябва да се спазва времето, особено когато изказвате е, позицията на политическата група. Господин Мариас. Благодаря. Законодателството в областта на жилищните заеми трябва да се разграничава от материята за защита на потребителите. В Гърция, както и в Испания, Проблемът беше свързан с недостатъчната информираност на потребителите, особено у нези, които сключват ипотечни кредити. И сега потребителите страдат от последиците от силно завишения риск, който бяха поели при сключването на жилищния заем. При невъзможност да се погасяват задълженията, клаузите на договора предвиждат дори изваждане на длъжника от жилището му. голяма част от жилищата са отнети от длъжниците и са обявени за публична продан. Немалка част от кредитите бяха сключени в швейцарски франкове. Мерси. И трябва да обърнем внимание, че това не е само испански проблем. Благодаря на госпожа Бесера. Сега давам думата за две минути. Eh, благодаря много. Е, госпожо комисар, благодаря ви много за подробния отговор. Много се радвам, че обсъждаме този въпрос с искане за устен на отговор е, и се е, иска решение на въпроса. Знаете, че Комисията по петиции защитава гражданите на Европа и е, комисията е изключително обезпокоена по този въпрос. Работим по темата от 2012 година насам и е, ето сега има остен въпрос в пленарна зала по темата. Говорим за явление, засегнало стотици хиляди души в Испания. Лошо структурирани ипотеки, лошо структурирани инвестиционни продукти. Над 100 петиции сме получили в Комисията по петиции, свързани с подобни ситуации. Така че това е европейски проблем. Европейски граждани са били засегнати от тези лоши инвестиции и ипотеки. Е, това са хора, живеещи в Испания. Петициите са внесени и трябва да се направи нещо по положението. Испанските потребители всъщност не са защитени в този инвестиционен контекст и това е, е, прави необходима намесата на европейските органи. Говорим за а, не добро приложение на европейски директиви. Вносителите на петиции съобщават за неприложение на директивата за ипотеките, за директивата за финансовите продукти и е, за, на директивата за защита на потребителите в Испания. И така, на мен ми се струва, че въпреки, че има още много недостатъци в начина по който се прилагат тези директиви в Испания, трябва да се направи всичко възможно подобно нещо да не се случи и на други места в Европа. Няма значение за коя европейска страна говорим, трябва да сме изключително внимателни и трябва да установим е, къде се случват подобни неща. Не само в Испания, навсякъде в Европа, за да може правата на европейските потребители да бъдат защитени. Съгласна съм, съгласна съм с вашия подход госпожо Юрева, и се, трябва да се направи въз, всичко възможно това да не се повтори. Госпожа Вейнина от Обединената левица. Благодаря. От началото на кризата в Испания 590 хиляди принудителни е имало 590 хиляди случаи на принудително изпразване на жилищата. Освен това са били запорирани и заплати на граждани с ипотечни кредити. Така или иначе банките разполагат сега с хиляди празни жилища. Има хиляди корупционни случаи, които са отнесени към съда. Говорим за корупционни практики не само в частни, но и в държавни банки. Всеки има право на достойно жилище, всеки има право на това да бъдат зачитани неговите права и освен това европейското законодателство трябва да бъде зачитано. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Комисията по петициите, чието член съм, отговаря на много голям брой петиции, внесени от граждани, във връзка с европейското законодателство в областта на финансовите инструменти и по-конкретно жилищните заеми. Действително, онова, което се случва в Испания е социален скандал, той е човешка драма. От 2012 година над 100 000 души са прогонени от жилищата си. Плюс унези 100 хиляди, които бяха принудително извадени чрез изпълнителни производства преди а, този период. През изминалите 22 години ставаме свидетели на огромен скандал и пълно пренебрегване на защитата на потребителите. В страната на баските в жилищни имоти са вложени повече от една трета от средствата в БВП поради което положението става още по-тежко. Не е адекватна информацията за сложните финансови инвестиции, с които банките примамват потребителите. Имам конкретни въпроси към вас. Първо, местните а, органи настояват за пълно прилагане на европейските директиви в финансовата област и то при пълна прозрачност. Второ, Не трябва ли да съществува възможност за опрощаване на дълга след приключване на изпълнителното производство, така или иначе е, длъжават да плащат след като им е отнето дори и жилището. Необходима е промяна. Благодаря. Госпожа Еви. Благодаря. Тук говорим за един проблем, който е не само испански. Затова тук в пленарната зала трябва да обърнем внимание на него. В комисията по петиции се очертава един изключително тежък, неприемлив проблем при положение, че над 100 000 души са пострадали а, от а, изпълнителни производства, в резултат на които са извадени от а, своите жилища. Банките продават а, финансови инструменти, които са много рискови, но не ги информират. Това е неприемливо и трябва да се борим решително за по-добра грижа за потребителите, за тяхната защита. Това е основополагащ принцип за всички нас. Горещо се надявам, е, че резолюцията, която е, ще бъде гласувана тук, ще бъде ясна и конкретна. Благодаря. По две минути. С това приключваме изказването им на политическите групи. Е, изказвания в лично качество, господин Мато, две минути. Благодаря, госпожа председател. Много е важно да се обсъдят тези неща, не само защото това е, е важен за Испания въпрос е, в момента, е, въпреки че това е очевидно от изказванията тази вечер, но също така, защото има депутати с ляв оклон в Европейския парламент, които използват темата, за да печелят изборни дивиденти. И трябва да се има предвид, че това е злопотреба за страданието на хората. Проблемите с а, този тип а, договори са а, а, проблеми, с, за кои, които за а, а, НП са много сериозни нашето правителство, правителството на партия Популар е, е предприело много мерки за разрешаване на проблема. Работи се интенсивно е, и по разрешаване на проблемите на хората, които се сблъскват с трудности при изплащането на техните ипотеки. Е, говорим за стотици хиляди семейства в Испания. От 2008 година има тези проблеми и нашето правителство смело се бори с тях и вече виждаме резултата и над 30 000 семейства вече са се възползвали от някои от мерките предприятия от правителството по време на този е, мандат и хората, които страдат, не трябва просто да се използват като повод за заглавия във вестниците. Благодаря. Господин Мато, искате ли да приемате въпроса си на карта от госпожа Торес Мартинес? Да, приемам. Заповядайте. 30 секунди. Срамно е, че нямам право да говоря повече от 30 секунди, защото темата е много важна. Говорят ни се глупости. От ТНП ни говорят глупости. Това е. Как е възможно по такъв избирателен начин да се подхожда към истината при такива срамни събития в страната? Има два месеца до изборите, имате два месеца да оправите нещата. Не ви е срам. Мисля, че е, е колегата е отговорила сама на собствения си въпрос. Очевидно е, че тя искаше просто да каже нещо, защото си вдигна синята така, още преди да бях започнал да говоря. Очевидно е, че се опитва да отвлече темата за своите политически цели. Да, имаме два месеца, ще видим какво ще кажат граници. Госпожа Кристен Дарлинг, една минута. Благодаря. Аз съм член в Комисията по петициите. Европейския съюз играе важна роля в оказването на подкрепа на потребителите и други страни са засегнати от безотговорното поведение на банките. Много хора са взели ипотечен кредит. Необходимо е да защитим тези и други, които ще вземат кредити в бъдеще. Банките трябва да действат отговорно и коректно да предоставят информацията на гражданите. Директивата, свързана с ипотечните кредити, ще засили конкурентоспособността във вътрешния пазар и ще се установи висока степен на защита на потребителите в бъдеще. Европейските граждани а, призовават за действия. Това го правят чрез петициите, които получаваме. Трябва да чуем този призив и да гарантираме, че техните права са защитени. Благодаря ви. А, госпожа Билбао Барандика за две минути. Gracias, Президента. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да благодаря на председателя на комисията по петициите, както и на членовете на комисията, за това, че вдъхнаха надежда от толкова много испански граждани. Неравнопоставени са клаузите на договорите, които те са сключили Неправомерни действия се извършват от кредиторите. Не само се шири безработица, но и онези, които остават без работа, остават и без жилището си. Стопяват се спестяванията им. Проблеми, които очертават една истинска социална и хуманитарна криза в Испания. Мисля, че банковите правила в Испания трябва да са задължителни и да се спазват от всички. Това следва да се контролира. Много са производствата по несъстоятелност и оттам нататък и изпълнителните производства. Те имат драматични последици добросъвестно подписват договорите си потребителите на жилищни заеми, без да бъдат адекватно информирани от банките или от финансовите посредници. Разбира се, не всички са еднакви. Ако погледнем първото три месечие на 2015 година, броят на подписаните договори за жилищни заеми е намалял. В страната на баските най-тежко са засегнати гражданите от тези договори. Mientras las leyes ponen a los usureros en su lugar. И трябва да се води решителна борба а, срещу онези, които не спазват закона. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ, Госпожа Конева, стотици хиляди граждани от Испания, Гърция и България са били измамени, когато са се опитали да получат кредит от банката си, за да закупят жилище или за други цели. Има харта, която е подписана още 1948 година и гарантира правата на човека. Има важни инструменти за институционален контрол. Има редица съдеб, редица случаи в съдебната практика на Съда на Европейския съюз в тази област. Не на последно място е дело C615 от 2011, делото Азис. Има много оплаквания и жалби от България. Трябва да отправим е, този проблем и към Европейския надзорен орган. Е, 250 хиляди души са е, задлъжнели. Има много безработни, които не могат да изплащат дълговете си. Сега и с е, беженската криза става ясно, че милиони хора и бягат към Европа, като се надяват да намерят спасение в Европейския съюз. А какво се случва? Европейския съюз не е в състояние да защити дори собствените си граждани, които са застрашени да бъдат изгонени от собствените си жилища. Следващи оратор. Господин Ортасун, една минута. Политическа гледна точка, партито, партито Популар е, в крайна сметка е, е осъдена поради това, че толкова много хора са принудени да напуснат домовете си. Е, казвате, че няма проблеми. Е, как така няма проблеми, като комисията току-що заяви, че правото в Испания противоречи на европейските директиви. Госпожо комисар, още нещо. Ви казахте, че правото в областта на ипотеките и други правни акта в Испания не е, са приведени в съответствие с европейското право, независимо от измененията от 2013 и 2014 година. Казахте, че водите структурен, е, структуриран диалог е, с испанските органи, за да се намери решение. Добре, обаче какво ще се направи за онези стотици хиляди души, които са пострадали от мерките срещу тях. Ако, имате, ако има нарушение, трябва да се направи нещо. Госпожа Гил, една минута. В Съединените щати финансовата криза през 2008 година създаде хаос на ипотечния пазар и в е, Европейския съюз. Е, причините бяха безотговорното кредитиране е, от страна на банките и последиците продължават да се чувстват. Много кредитополучатели не могат да се справят с непосилното бреме и с опасността от изпълнителни производства. Трябва да действаме, за да не се допусне да бъдат извадени от жилищата си членки, е, унези в е, неравнопоставено положение, а именно младите, възрастните хора, многодетните семейства. През 2011 година Европейската комисия предложи е, законодателни актове за потребителите с жилищни кредити, но все още предстои пълното прилагане на тези разпоредби в целия Европейски съюз. Държавите членки са длъжни е, да прилагат е, по-високи стандарти на кредитиране при изключването на е, договори. Така няма да бъдат толкова язвими гражданите. Благодаря. Благодаря сега за 2 минути и 30 секунди. Има думата о следващия оратор. Muchísimas gracias, комисария, и gracias especialmente a la presidenta de la Comisión de Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, благодаря и на заместник председателя на Комисията по петициите за усилията да обедини толкова много искания на гражданите. Банките ем, спадат към сектора на услугите, това е ясно, но трябва да бъдат защитени правата на потребителите. По време на това пленарно заседание ще отправяме въпроси за неща, които не са много ясни. Не говорим тук само за Испания, но и за други стотици хиляди граждани, които са засегнати става въпрос за много драматични случаи, отнасящи се до сложни финансови продукти. Стотици хиляди малки инвеститори са станали жертва на тези инструменти. Ще ни се да станем свидетели на, на инициативи, да бъдат премахнати тези неблагоприятни клаузи от а, договорите за кредити. Искаме политики, които да са насочени към финансовия сектор, да бъде той из чистен от корупционни практики. Необходимо е да се въведе и данъка върху финансовите транзакции. Стотици хиляди потребители са смятали, че а, чрез финансовите продукти ще имат твърди печалби, но това не е така, защото тези печалби са а, били плаващи. М- Лично към мен се обърна жена, която е закупила недвижим имот с обещетението, което е получила заради това, че синът ти е бил убит от терористи. Тя също е станала жертва на такава порочна практика. През 2013 година беше направен първия опит е да се потърси отговорност на виновните. Следващия урад. Creo que nos equivocamos si el debate se centra... Благодаря. Говорим за злоупотреби от страна на банките. Те са безкруполни, алчни за печалба. Ние знаем това, но нашите разисквания тук трябва да бъдат насочени към нещо друго. Къде е правителството? Защо правителството следва ам, политиката на банките? Правителството на Рахой, други правителства бяха съучастници на банките, когато гражданите загубиха спестяванията си, загубиха жилищата си, Нося тази тениска, защото а, на нея е посланието на нашата платформа. Нека да подпомогнем на прогонените от домовете им, онези, които загубиха спестяванията си. Благодаря, господин Марагал. la incomodidad hoy aquí de los representantes españoles del Grupo Popular. ¿no? Que esta... Благодаря много. Разбирам неудобството на ЕНП. Сега, след като в край най-сетне стигаме до обсъждане на тази тема, която доведе до трагедия за толкова хиляди хора в Европа, особено в Испания. И трябва да се направи нещо за хората, пострадали толкова тежко. Много е важно справедливостта да възцарува и хората да бъдат защитени, правата им да бъдат защитени. Испанското правителство и законодателите в Испания не са обърнали внимание на гражданите, е, за разлика от нас в Комисията по петиции. Хора се принуждават да напуснат дома си, е, хора губят спестяванията си. Господин Мавридес. Благодаря, госпожо председател. Става въпрос за ам, едно забележително действие на комисията по петициите. Ако заместим Испания с Кипър, ще станем свидетели точно на същия сценарий. От една страна има законодателство, от друга страна държавата отказва да окаже съдействие, да подкрепи засегнатите лица. Да, нямаме толкова засегнати, колкото в Испания, но като дял от населението този процент е доста висок. В Кипър все още има неблагоприятни клаузи, които които се поместват в договорите за кредит. Има и а, много случаи, по, които са отнесени и към Съда на Европейския съюз, и към Европейската комисия. Много често напечатаното в, с малки букви е много важно и подвеждащо. В някои случаи граждани са прибегнали към самоубийство, след като са станали жертви на такива порочни практики. Трябва да обединим усилия и да се а, а, намери решение на проблема. Господин Себастия, някои хора не искат да си признаят, че темата е европейска и предпочитат да говорят само за испанските банки. Но когато половин милион семейства са извадени от жилищата си и това са европейски граждани, когато на тях са продадени неправомерно привилегировани акции, говорим за европейски проблем – когато милиарди бяха налети от Европа, за да се спасят именно унези банки, които бяха измамили хората, това пак е европейски проблем. Политиката на бюджетни економии засегна толкова силно гражданите и в Испания и другаде, Произнесе се съда на Европейския съюз и е ясно, че Европа трябва да действа бързо. Трябва да сложим край на тези козметични промени на е, испанското правителство, е, които се стремят да напудрят действителността. А тя е много тежка. Благодаря, е, господин Фрунзолица. Да, медаме, месье. Благодаря много, госпожо председател. Дами и господа, мисля, че като се вземат предвид е, големия брой петиции, получени от Европейския парламент, е, е, с оплаквания от злоупотребите е, е, на практика извършени с тези е, договори за ипотеки и финансови инструменти в Испания, на практика изиска комисията да се задейства, защото има нарушение на основни права и на основни елементи от европейското право. Трябва да се сложи край на подобни нарушения на правата на потребителите в Испания. Положението е много зле. От 2000 2008 година насам над 700 000 души е, изцяло или частично са загубили спестяванията си и много стотици хиляди са били изхвърлени от домовете си. Трябва да се сложи край на това и да не се допускат подобни събития за бъдеще. Благодаря, господин Фернандес. Една минута. Sí. Muchas gracias, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на председателката на Комисията по петициите. Благодарим на всички, които взимат участие в тази дискусия, свързана с отправеностен въпрос към комисията. Станахме свидетели на много драми, свързани с ипотечни кредити. Не е имало възможност да забележат някакви преговори между банките и потребителите. Някакви финансови продукти са били продавани е, и по този начин са били измамени е, много граждани, сред тях и млади хора. Този въпрос се обсъжда надълго и на широко в моята страна. Имаме нужда от законодателство, което да дава втора възможност, да дава възможност за преструктуриране на дълговете, за предоговарянето им. Комисията не трябва да обсъжа въпроса с правителство, което не спазва мерките. Европейската комисия трябва да следи за това да се е, спазват законите. Благодаря ви. Искам да взема повод от казаното за това, че не бива да се ограничаваме само в националните рамки, когато говорим за липса на прозрачност при защитата на потребителите. Процесуалните гаранции трябва да бъдат обсъждани в по-широка рамка – и то във връзка с темата за финансовата информация, която се предоставя на гражданите. Хората трябва да бъдат информирани, да бъдат запознати с клаузите на договорите. Разбира се, тук не говорим за произволната им промяна, а за информираност. И комисията трябва да се въздържа да се намесва в национални правомощия. Благодаря. Господин Халдигер, една минута. Е е Благодаря, госпожа председател. Преди е, пет години бях член на Испанското правителство и е, мога тук е, искрено да призная, че тогава испанското право в областта на ипотеките не съответстваше на европейските разпоредби. Признавам, че нито е, ипотеките, нито финансовите продукти бяха в съответствие. И не случайно съдът на европейските общности заявява това тук, 4 години по-късно, аз се изправям и го казвам, а пък вие, които сте в управлението сега, господин Мато, казвате, че всичко, за всичко са виновни онези, които са управлявали преди вас. Но след като знаете, че е имало проблеми, защо не сте предприели необходимото, за да ги преодолеете, да промените правото? Господин Ятковчич, една минута. Прописуемо величину слова на конз... Благодаря, госпожо председател. Имаме разпоредби за различни неща, но когато говорим за банковите продукти, ситуацията не е така този сектор не е регламентиран. Ипотечни кредити в швейцарски франкове доведоха до разоряване много граждани. Много от клаузите бяха написани с дребен шрифт. имаме ясни правила за bankarske prijevare jednostavno ne smiju prolaziti u europskoj uniji. Има е, ясни разпоредби е, за това колко голям трябва да е шрифта е, на клаузите, поместени в договора. Благодаря ви. Sí. Gracias, presidenta. Госпожа Родригес е последния оратор в този кръг от изказвания. Благодаря. Кампанията против прогонването на длъжниците от техните е, жилища поради измами е, с финансови инструменти доведе до огромна криза. Хората загубиха домовете си, загубиха спестяванията си, бяха ограбени от банките. Всички станахме свидетели на действията на банките, които се опитаха да прехвърлят вината а, върху гражданите, потърсили своите права. С изпълнителни производства банките не се ограничиха. Напротив, бяха а, възбудени и наказателни преследвания. Мисля, че трябва да се сложи край на тази практика. Е, Благодаря много. А сега давам думата на госпожа Юрова от името на Европейската комисия. Мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Както казах по-рано, европейското право трябва да се транспонира и трябва да се прилага по задоволителен начин, за да може да изпълнява своите цели. Информацията, която се предоставя на потребителите, е много важна за увеличаването на защитата на потребителите. Съгласен съм с казаното от господин Полчак, че превентивните мерки а, са по някой път дори по-важни и от а, твърдите разпоредби в закона. През юни получихме отговора на испанските власти, що се отнася до гражданско-процесуалните разпоредби по ипотеките и по приложението на договорите за ипотеки. И ако ам, е, резултатите са незадоволителни, ще предприемем съответните мерки незабавно. Трябва да се гарантира процедурна защита за потребителите и когато те се явят в съда, да имат право да се възползват от всички процедурни гаранции, гарантирани от. Ам, е, европейските разпоредби, що се отнася до гражданския процес и от практиката на Европейския съд. също така работим по въпроси, свързани с правилата за несъстоятелност, включително и за частни лица. И ще предложим този нов тип законодателство следващата година. Благодаря много.